So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte die Plätze einzunehmen. Колеги, моля заемете местата си. Имаме много наситена програма днес. Днес сутринта имахме вече заседание на координаторите. Това беше последното за този мандат. От една страна, значи, искам да приемем дневния ред. Точка 11. По точка 11 искаме да разгледаме доклада на е, господин Пок, а е, точка 13 е, техническите приложения. Това са важни доклади, където в последната минута постигнахме споразумение. Ако колегите са съгласни с така променения дневен ред, а, ще бъда благодарен. А, добре, имам две съобщения. Що се отнася до превода, имаме пълен езиков режим без естонски и малтийски. На второ място имахме трилог Киото 2, техническите приложения по Киото 2 това беше на 17 март трилога. Има споразумение с гръцкото председателство и беше много добре, че постигнахме споразумение. Важно е това споразумение, защото е, то ще е добра изходна точка за Париж 2015 е, година. По точка четвърта имаме протоколите. Протоколите от 13 януари, февруари, 17 февруари, 6 март, 7 март, 10 март имаме протоколите от тези заседания. Имате ли възражения или коментари е, по тази точка? Не? Добре. В такъв случай протоколите са приети. И така преминаваме към точка четвърта. Имаме посещение от Копенхаген Ханс Браунингс, той е изпълнителен директор на Европейската агенция за околна среда. И днес ще чуем от него каква е многогодишната работна програма на агенцията. Мога само да ви препоръчам на вас и на новите колеги да са в тесен контакт с агенцията. Аз зная от нашата работа от последните две години и половина, че това беше много полезно. Имахме редовни срещи тук в парламента с представители на агенцията. Всяка половин година имаше срещи. Агенциите, както знаем, са независими. Те а, е, не са зависими от комисията. Това са наистина много ценни служби, които поощряват нашата работа. А сега тук прекъсвам с моето съобщение и давам думата на Ханс Брауник, с който ще говори за следващия отчетен период и работната програма на агенцията. Благодаря, благодаря за поканата и за възможността да представя своята работна програма. Много от вас е, бяха на моето изслушване, когато бях номиниран, така че за мен е голямо удоволствие да говоря пред вас. Ще представя работната програма за следващите пет години. Тя е одобрена от Брюксел и от държавите членки, от управителния съвет, одобрена е и от Европейския парламент. И така това е одобрен документ. Ние сме, се намираме в третата година на неговото приложение и основните елементи са, че ние се опитваме да съчетаем колкото се може повече политиките на институциите от Брюксел. Това е страшно важно за нашата работа, но също така ние вземаме предвид и дългосрочната ни дневен наред а, по отношение на околната среда и промените в климата. Така че това е баланс, балансиран подход, е, краткосрочен и дългосрочен, е, който отразява основните приоритети на политиките в Брюксел. И искам да ви напомня, нашата мисия е непроменена за следващите пет години. Ние ще продължим да предоставяме информация за а, е, обществеността институциите. Е, тази информация ще е достоверна и стабилна. Искаме да подобрим опазването на околната среда и нейното устойчиво използване. Как виждаме нашата програма за пете години? Е, графикът е в унисон с така, с така наречената рамка за политическо развитие. Ние е, се основаваме на общностното законодателство, ние наблюдаваме развитието на околната среда по много различни начини и в различни области. Освен това, ние отразяваме дневния ред 2020, вземаме го много насериозно, той се развива в дневен ред 2030 това е един много обширен дневен ред за околната среда. Искаме да дадем своя принос към тази перспектива. Освен това, смятаме, че в европейската политика се случват иновации. Има основни документи, които се изработват. Това са визиите за нисковъглеродното общество, гъвкавостта, екогъвкавостта и, и, ефективното използване на природните ресурси. Това са три елемента, които са изключително важни за нас. Основните цели за нашата, в нашата програма са най-вече да сме основен източник на знания на европейско равнище, на което да стъпят хората, които изработват политики и вземат решение. Ние се съсредоточаваме много върху тази си задача. Освен това, се разбираме като ръководен център на знанието за 17-та работна програма съсредоточаваме се върху седмата рамкова програма и се опитваме да разпространяваме това знание, да го споделяме и да разширяваме капацитетите за използване на това знание. Работим с държавите членки, това е изключително важно за нашата функция. Подходът ни е да обвързваме околната среда с и знанията за нея с по-фундаменталния дневен ред. От 1995 година ние правим изследване и оценка на състоянието на околната среда. Занимаваме се с анализи и, съставяне на дефиниции. През 2014 година ще завършим съответното изследване, за да може да сме готови за следващия, следващия състав на институциите, така че да сме готови да предоставим новите знания за новия отчетен период, за да може да си взаимодействаме с европейските институции и с държавите членки. Той ще споделим нашето знание от последните 5 години. За 2015 година имаме също определени цели. Заглавието на седма, седмата рамкова програма е еднозначно. Има обаче определени ограничения и ние много сериозно се отнасяме към тези ограничения. Е, те са важни за 21 век. Като погледнем енергийната система, системата на е, производство на храни и на мобилността, виждаме, че тези системи и това развитие се отразява върху околната среда. Трябва да вземем и предвид на социалното развитие. Това, всичко това е състава, е, са, са компоненти на нашата концепция за работата ни през следващите 5 години. Естествено, ние работим и върху концепцията за инвестиции. Ние независимо, ние бяхме независимо оценени от Кауи. Заключенията бяха, че Агенцията предоставя достоверна информация в областта на околната среда и естествено за следващите 5 години ние искаме да имаме същата положителна оценка. Нашата... Ние работим в 5 стратегически области и аз ще ги спомена след малко. Много е важно да имаме тези стратегически области, за да може да покажем, какъв е нашият принос и да обхванем целият политически цикъл. Ние не само измерваме и оценяваме или наблюдаваме развитието на околната среда след прилагането на политиката, ние искаме също така да идентифицираме какви са новите въпроси, с които трябва да се справяме въпроси, които са отразени в политически документи, които ще са важни за дългосрочния дневен ред. Но също така искаме и да идентифицираме политически мерки, политическо развитие, което ще е от полза за хората, взимащи решения в областта на политиката стратегически сфери, в които искаме да работим, искаме да подобрим е, предоставянето на информация за, еко, за околната среда в Европа, да продължим този процес, стигайки до един широк пакет от информация с приповишаващо се качество, е, с обхващане на все повече системна информация и подобряване на достъпа чрез всякакви видове интерфейс и други форми на комуникация. Ще сторим това в рамките на съществуващите, в съществуващите рамки, но също така ще е, продължим, както и до сега, да предоставяме най-качествени доклади, те да, докла, да, екипа, които ще продължават да се занимават, е, ще работим в сферата на замърсяването на въздуха, транспорта, шума, т.е. индустриалното замърсяване на околната среда. Нова група е, ще, е, бъде, ще работи по промените на климата и, и отражението на измененията в околната среда, биоразнообразие, <clears throat> морски транспорт и морска среда, градска среда, земеползване и почви, и това е наистина въпрос от голямо значение и разбира се третиране на отпадъците и материални суровини и ресурси, като подчертаваме факта, че материалните ресурси е може би бъдещето на нашата, нашата основна програма за работа. Не просто събиране на отпадъци, но и оползотворяването им. Какво се каним да постигнем до 2018 година? Да, по, да направим правилни измервания, да при допринесем за приемане на нашото, нашия принос и своевременно актуализация на базата данни чрез различни форми. Втора стратегическа област, в която работим, има за цел по-скоро оценка на предизвикателствата през системата. Последните 10-15 години ние търсим синергетичен ефект чрез оценката и не го правим просто от интерес, а защото смятаме, че една подходяща програма може да доведе до конкретни резултати, последователна политика, е, анализи на отделни важни въпроси и теми, които са от е, актуално и важно значение от последните 15 години, също са в центъра на нашата вашето внимание. Смятаме да продължим да работим и за анализ на настъпващите промени. Една популярна диаграма, когато говорим за промяна. Идеята е да имаме своевременна подходяща политика да преминем от неустойчиво към устойчиво развитие. Това е оптимистичният вариант, но има и други възможности и ние трябва да се опитаме да избегнем нежелани резултати, защото може да се окаже, че в Европа е, пиле <clears throat> много пари, самоизолирайки се в една система, която е свързана с мобилността, храните е, и така нататък и можем наистина да постигнем целите, които сме си постигнали до 2020 година, но това може да стане с цената на затваряне в себе си или едно отваряне, което трябва да направим. Така че ние в Европа трябва да потърсим решения, политики, варианти и след редица години работа в тази област ние стигаме до извода, че е, резултата не е желания така че се нуждаем от нова система. Не бива да продължаваме по досегашния път и следващ момент оценка на системните предизвикателства. Говорим, разбира се, за околна среда, за економическа и ресурсна ефективност на нашите политики, на Работим активно с Евростат, с ОИСР и редица други организации по всички тези задачи. Смятаме да продължим да работим и в областта на околната среда, човешкото здраве и благосъстояние отражение на химикалите върху човешкото здраве. Работим с редица комитети по въпросите на екологията. Знаем, че Европа осъществява търговски контакти в глобализирания свят и се очертават наистина много сериозни тенденции. Всичко това трябва да бъде съобразено с нашите цели за 2015 и 2020 година, когато ние ще продължим след 2015 година играеки много важна роля при оценките, които ще предоставим през 2016-2017 година на Европейския парламент. Постиженията, които се опитваме да постигнем, е, добър резултат за 2015 година, ние вече го правим, имаме ежеседмични доклади, включително и пред управителния съвет и нашите държави членки. Освен това, предоставяме ежегоден доклад на показателите и работим по онлайн платформа. Тук ще продължим да предоставяме актуална информация за околната среда в Европа, така че най-актуална информация да бъде предоставена на заинтересованите страни и на широката общественост. И разбира се, ще продължим да работим по 7 годишната програма е, продължаваме да работим в мрежи и мисля, че ние като агенция трябва да имаме достатъчно доверие в себе си след 20 годишна работа, са натрупани знания, натрупани са контакти. Ние имаме най-солидната мрежа и база за работа, но едновременно с това трябва да сме наясно, че ни предстои още много работа, да не се главозамайваме и че да не забравяме, че единствено в взаимодействие с други участници можем да постигнем резултат. Как? Разбира се, изграждаме мрежа, но едновременно с това работим а, е, с, в различни форми на партньорства. А, е, при тук в нашата агенция е секретарията на Европейската агенция по околната среда. Работим и с редица други агенции. Стараем се да увеличаваме капацитета си, за да изпълняваме своите задачи постигаме добро сътрудничество с шест държави извън Европейския съюз. Отрешаващо значение тук е информацията. Това за нас не е просто работа с обществеността, а е начин на взаимодействие с партньорите. Управление на качеството и управление на информацията, това е отрешаващо значение. Тук ние в момента работим по ново споразумение за споделяне на работата и продължаваме да работим за разработване на екологично ориентирани услуги за следващата година. Всичко това е, нарече, е свързано с това, което ние наричаме а, същност на процеса на ЕА Айонет. Вие можете тук да видите връзката с а, процеса Хоризонт 2020, процес на изследвания, и следователска дейност, където ние установяваме изключително добри контакти. Стараем се да постигнем максималното, да извлечем максималното като резултати от инвестициите в сферата на изследователската и развойна дейност, постигайки по-добри резултати, по-добра информация, по-добри оценки, които ще ни бъдат необходими за по-дълъг срок в Европа. Що се отнася до създаването, споделянето и използване на знания, искаме да подсилим мрежата IONET. Имаме и начини да измерваме активното участие е, на е, интернет. Е, наличието на данни от нашата агенция на интернет трябва да бъде на високо ниво. Също така работим и по комуникациите, отчитаме въздействието. Четвъртата стратегическа област, която не е чак толкова вълнуваща за външния наблюдател – е, е управлението на нашата агенция в стратегически области, като целта е да постигаме отлични резултати. Т.е. слагаме особен акцент върху управлението и е, администрирането, разбира се, спазването на всички необходими е, разпоредби е, в работата на агенцията. Нашата работна програма искаме да бъде изпълнена и да имаме положителен резултат от следващата външна оценка. И в заключение. Нашата амбиция е да осъществим връзка трите времеви хоризонта, които, за които говорих в началото ще наблюдаваме и развитието на европейското законодателство и прилагането му, но и също така да го свържем с нашата програма за 2020, 2030 и до 2050. Като с това ще е необходимо да има иновации при създаването на знания, затова и е, създаваме вътрешни процеси, и се свързваме с други е, участници е, в този процес. Е, Европа, ние живеем в един бързо променящ се свят. Отчитаме това и посредством мрежите, които създаваме. Освен това сме наясно, че влизаме в е, един петгодишен годишен период на ограничения, както за бюджета, така и за персонала. Така че е, по някакъв начин слагаме по-голям акцент на ключовите ни задачи е, и това се отразява съвсем ясно в петгодишния ни работен документ, който ви е предоставен. Два са подходите към ограниченията на бюджета и персонала. Първо да си седнем във ъгъла и да се потъскаме. А, вто, като потискаме и нашите амбиции, но ние обратно считаме, че трябва да вършим точно обратното, да изготвихме един документ, който се обръща към бъдещето и гледа позитивно на нещата, защото това е начина да си създаваме мотивация и да създаваме и е, знания, които да движат политиките в определена посока. Естествено съм готов е, да приема всякакви коментари и въпроси в този смисъл и ви благодаря за възможността да представя нашата програма. Благодаря за презентацията, а сега колегите имат думата за изказване, но преди това искам да дам думата на господин Кепранди, Той беше лицето за контакт с агенцията. Господин Кепранди. Uh, благодаря, господин председател. През последните няколко години за мен бе привилегия да бъда човека за връзка, защото беше изключително полезно да работя с Европейската агенция и да използвам знанията, с които те разполагат. Имам няколко бележки и въпроса. Първо, благодаря за презентацията на господин Браунингс, първият ми въпрос е бюджета. Вие е, говорите в заключенията си, че ще имате бюджетни ограничения в бъдещите няколко години. И е, като цяло за всеки правителствен институт е добре от време на време да му се налага да си огледа по-внимателно бюджета. Та, има ли е, някои области, които считате, че в е, бъдещите няколко години няма да имате достатъчно пари, за да е, изпълните задачите си, които ние сме ви поверили като законодатели? Та, първият ми въпрос е, считате ли, че бюджета за близкото бъдеще е достатъчно за огромния брой задачи, които имате? Второ, бележка, въпрос, може би дори предложение към нашата комисия. Как можем да се възползваме по-добре от натрупаните във вашата агенция и вашите мрежи и знания? Е, говориме за научно-развойна дейност в Европейския съюз. Е, казваме, че има много е, знания, но много често проблема е, че бизнесът не използва тези знания или дори не е наясно колко огромен обем знания има. Мисля, че и тук имаме този проблем. Тук в парламента аз като докладчик Организирах е, изслушвания е, за ресурсната ефективност и за разнообразие, за да обсъдим е, всички елементи и ни беше изключително полезно. Не знам дали други колеги са правили нещо подобно. Та, въпросът ми и към вас, и към секретарата на нашата комисия е дали не можем да помислим е, заедно как е, да се възползваме по-добре от е, знанията, които е натрупила агенцията в Копенхаген? Може би можем да помислим един ден да, как да организираме този обмен. Използването на знания Е, може да бъде и въпрос, който да се постави пред е, Европейската комисия. Вие сте в отлични отношения с Генерална дирекция Климат и околна среда. И е, на вашия веб сайт за системните предизвикателства се казва, че не трябва да провеждаме зелени в кавички мерки само за отделни сектори, а за цялата економика. Та, как можем ние да подобрим е, информираността, е, примерно на генерална дирекция предприемачество, защото вие работите с генерал на дирекция климат или околна среда, но в край на кращата генерална дирекция предприемачество е тази, която се занимава предимно с е, мерките за зелена економика и как може да се използва по-добре знанията, с които вие разполагате в такъв смисъл. Трето, вие говорите за прилагане на законодателството. Много добре. Това, това е, е и ключовата цел на комисар Поточник, когато той започна своята работа преди няколко години. Но това все още е огромен проблем в Европейския съюз. Страните членки изостават с прилагането и мисля, че все по-малко ги интересува този проблем. И в такъв смисъл проблема не намалява, а се увеличава. И ние е, коментирахме, обсъждахме въпроса да има европейски инспекции за прилагането на европейското законодателство в областта на околната среда. Много е деликатен въпрос, особено е, сега, когато се надига все повече антиевропейски сантименти. Смятате ли, че вашата агенция може да изпълнява някаква подобна роля? Знам, че е, Европейската комисия няма, не говори с голяма охота за създаване на европейски капацитет за инспекции. Смятате ли, че вие можете да вършите нещо такова? И накрая ресурсова, ресурсова ефективност. В вашата работна програма за ефективност на ресурсите формулирате много е, амбициозни програми за заработка, е, разработка на цели и е, показатели. Въпросът е обаче какви са графиците. Вие ще излезете с проучване по този въпрос. А в момента Европейската комисия има платформа за ефективност на ресурсите, председателствено от комисар Поточник. вие можете ли да ускорите този процес, да следвате времето да сте по-свързани с процесите тук в Бруксел, за да не стане така, че вашите препоръки по темата да, се, да излязат в публикация, след като сме приключили обсъждането на този въпрос. Благодаря. Мога да кажа само, че по принцип е, сме се споразумели в следващия мандат в началото да има семинар, организиран от агенцията, така че е, колегите, новите колеги да разберат какво прави агенцията, какво не прави. Е, така че мисля от парламента, от страна на парламента има много какво да се направи. Има огромна планина от знание, която може да ползваме. Сега, по, вре... по отношение на ресурсната ефективност, решихме да изпратим писмо до комисията, в което писмо отново да е, кажем, че очакваме нещо от комисията, предложение от комисията по, в областта на ресурсната ефективност. Цяла година комисията мълчи по въпроса и това не е приемливо. И така, следващият оратор от агенцията Лудо, Лудо Лордсберг. Е, той е представител на управителния съвет на агенцията. Господин Халспет, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз съм един от четиримата представители на, на агенцията. Аз нямам много какво да кажа. Агенцията в Копенхаген е една от основните агенции е, Докладите на агенцията имат много високо научно качество. Благодаря и поздравявам е, директора на агенцията за това, че той много добре се справя с изпълнението на задачите. Имам вече две малки забележки. По отношение на бюджетните ограничения, трябва да се, направят, да се направи определен избор. Научния комитет, според мен, а, неговата дейност смятам, че се ограничава. А важно е за агенцията и за парламента, важно е научния комитет, съставен от много добри европейски учени, важно е той да продължи да действа защото ако се намали прекалено дейността, му, то, цялата дейност се обезмисля. Трябва да се идентифицират важни и интересни тенденции. И тук именно научния комитет е, може да е много важен. Ето, например, по въпроса за билковерата. ако научният комитет не беше заострил нашето внимание върху тях, Европейския парламент никога нямаше да може да проведе тази навременна дискусия. Така че, мисля, много е важно научният комитет да продължи да съществува и да функционира. Това е чувствителен въпрос. Това, което искам да кажа сега, Айонет – е, него, функцията на Айоне трябва да се подобри, според мен. Според мен е, капацитетът не е използван достатъчно. Не знае дали това се дължи на човешкия ресурс там, или пък трябва да мислим по-нататък. Може би може би в Брюксел трябва да се ситуира Айонет, така че хора от Европейския парламент да са наблюдатели там, други европейски институции ще са по-близо. И това е което всъщност исках да кажа. Благодаря ви. Благодаря, господин Хоцберг. Аз сега бих е, предложил координаторите да се изкажат и след това експертът, директорът ще отговори. Е, господин Зебер, благодаря. Благодаря за представянето. Е, Агенцията по околна среда и основните дейности. Имам два въпроса. Какво прави агенцията за подобряването и еднакряването на базата данни. Знаете, че те, отделните данни могат да бъдат осветлени по различен начин. Какво прави агенцията в сътрудничество с другите научни институции и в сътрудничество с бизнеса за уеднаквяването на данните? Може би може да ни кажете повече за това как работите с бизнеса, с големите фирми. Има ли такова сътрудничество или пък е, вашето сътрудничество се ограничава главно с академичната общност? Имате ли данни, които сравнявате? Е, защото този сравнителен анализ на данни е важен и за нас. И понякога има коренно противоречащи си мнения и за нас е важно на кое от тях да се осланяме. На второ място – вие казахте, че промените се случат все по-често. Ние искаме да знаем а, какви са вашите модели за техническа промяна. Вие правите проекти на техническите промени, така да се каже, и какви са вашите модели защото това е голямо предизвикателство. Как промените се интегрират във вашите модели? До каква степен сте отворени за новите, за развитието на новите технологии? И как виждате конкретните приложения на новите технологии? Сега за състава на водата имам въпрос. Знаете, че фармацевтичните вещества би трябвало да се интегрират в състава на водата. Е, как може да съставим една фармацевтична стратегия за приоритетните вещества, защото това е огромнятелство. от една страна за фармацевтичната индустрия и от друга страна за здравеопазването. И имате ли някаква стратегия или и планирате ли такава? Благодаря. Благодаря, Крис Дейвис. Ще бъда кратък. Мисля, че Казаното от вас ясно показа, че агенцията иска да помага на комисията при определяне на приоритетите и проработната програма. Никога не съм бил е, убеден, е, че комисията се вслушва в е, предложенията на агенцията така, както би трябвало. Поредица въпроси как вие оценявате тези взаимоотношения и Смятате ли, че агенцията може да окаже нужното влияние предвид ресурсите, с които разполага? Това първо. И второ, като се вгледаме в работата на комисията през изминалите пет години, е, искам да кажа три неща. Ние бяхме буквално засипани е, през от е, законодателни предложения в първия, първия срок, така да се каже. Е, и е, в последно време нещата доста се поуспокоиха. Може би, защото основните въпроси вече са разгледани. Тук става дума и повече за преразглеждане на съществуващи документи. Но е, какво ще кажете вие? Нуждаем ли се от още е, първично законодателство или трябва да насочим внимание, внимание по-скоро към приложението на вече съще, правилното приложение на вече съществуващи законодателни актове и по-нататъчни взаимодействия. Благодаря, Крис Девис, казва председателя. Нека с това приключим първата част от изказванията и да дадем възможност на представителя на агенцията за отговор. Благодаря за въпросите и коментарите и препоръките. Е, ще ги имам предвид, а сега ще отговоря първо на господин Гербранди за бюджета. Ние изготвихме прогнозите си на базата си на постоянен бюджет, включително с като се отчете инфлацията, можем да очаквам близо 10% увеличение на бюджета. И още нещо, трябва да имаме предвид ограниченията в, по отношение на персонала при определяне на щатните таблици което става тук в Брюксел. Съчетанието от тези два фактора ни кара да налагаме сериозни ограничения в личния състав. Какво можем да направим? Можем да направим неща, неща, но това се отразява на начина ни на работа. Какво е решението? Бих казал, те са две има въпроси, които не са изрично посочени в документи. Какво това, което ние не правим, е, че ние се нуждаем от много сериозни е, решения по отношение на избора, който правим. Тоест, трябва да се ограничаваме до основната си дейност. Опитваме се да го правим интелигентно, чрез различни взаимодействия с различни мрежи. Например, играхме активна роля в паневропейския ското е, начинание в, в, в, под егидата на ЮНЕП и участвахме в редица глобални процеси. Ще се опитваме е, да го правим по-ефективно от гледна точка на ресурсите като отчетем сериозния европейския принос в тези въпроси. Това е основния въпрос. И второ, стъпвайки на нашия опит, е, е, ние ще продължим да работим, а не толкова да споделяме своя опит, помагайки на други да изразят своя капацитет. Така че ще ограничим нещата, като се съсредоточим върху основните аспекти на процеса ще ограничим и бюджета за мисии. Е, през следващите години. Ще се опитаме да организираме по-ефективно е, заседания, които могат да минат без пътуване. Всичко това може да се отрази на бюджета ни, но в крайна сметка да, изборът ще бъде необходима част от нашата работа. Ние трябва да осъществяваме вътрешен мониторинг и имаме това като част от плана за работата на нашите ръководители. При всяко решение, дали да заменим един служител с друг и така нататък, ние трябва да направим съзнателен избор. Затова имаме документи. И какво ще направим, за да спестим ресурси? Това не е най-радостната новина за нашите колеги и сътрудници, а освен това, е, това е нов момент, е, защото през, е, като нова като ситуация, през последните 20 години нещата бяха възходящи. Да, сега тук във възходяща посока върви допълнителната работа Господин Гербранди попита как ще се справяме с новите си задачи през едните години. Както знаете, че има процедура и механизъм за назначаване на хора, които да работят по нови задачи. Така че ние ще работим в тясно сътрудничество с комисията за достъп до тези ресурси при наличие на нови задачи. Ние ясно ще заявим, че е, не можем да поемаме нови задачи без допълнително заплащане. Зададохте въпроса за нашите задачи и подобрение на работата. Има няколко възможности. Първо, сроковете през миналите години а, своевременните ни съобщения ясно показаха колко добре можем да работим. Ние се съгласувахме много тясно с политиката в Брюксел относно вида информация, относно формата. Ние излизаме с редица доклади и мога да си представя, че за политиците това не е най-лесното четиво. Така че работим по различни форми на предоставяне на информацията, графики, не непременно в диаграми, както до сега, но и с обяснение на значението. Какво означава това за социалните системи, какво означава това при свързването на политиките с економически решения. Тоест ние поставяме нашите съобщения, нашите послания в е, адекватен разбираем контекст. Също изпращането на информация до вас е, в миналото бях, ви информирахме за всичко. Сега се свързваме с вас по по-сложни системи от която научаваме каква информация ви е необходима. И още нещо, посещенията, които вие осъществявате в агенцията. Миналата есен имахме такова посещение от парламента. Ние ще ви каним и в бъдеще и аз се надявам, че да можем да посрещнем някой от вашата комисия в Копенхаген. А разбира се, моите колеги и аз винаги с радост сме готови да дойдем в Брюксел и да застанем пред вас за да сътрудни... в израз на сътрудничеството ни с институциите, комисията, НВИ работата ни по отношение на климата и компетентната агенция. Мисля, че новата програма е програма за действие в областта на околната среда, не за климата, а по-скоро за институциите. За това ние работим в тясно сътрудничество с редица други генерални дирекции на комисията и други участници от Брюксел как можете да съчетаете основните задачи и економическата система. Мисля, е, всичко казано и научено тук сочи, че нашата система на производство и търговия не е устойчива така че нуждаем се от повече устойчивост в е, потреблението на енергия по отношение производството на храни, в земеделието и така нататък. И във всички тези области ние можем да допринесем за дебата в Брюксел. Що се отнася до приложението и въпроса за европейските инспекции, тук ми се ще да проява предпазливост. Нашата ДНК, е, така да се каже, е, не предполага участие в проверки. И а, бихме променили взаимоотношенията си с колегите и партньорите от IONET, ако променим. Ние предоставяме данни от голямо значение е, в поподобаващ начин. И ако започнем да използваме този процес, за да се превърнем в проверяващи или част от проверките, това би променило съществено нашата роля. За момента ние, на нас никак не ни се ще това да стане факта. Дали данните предоставени от нас могат да се използват от други? Да, отговора е да. И мисля, че повече отколкото през последните пет години ние ще се посвещаваме на дейност, свързана с оценка на политиката, с цел да се подобрят подобри е, изпълнението ефективност на използване на ресурсите. Работим тясно с ОИСР, с Евростат и с други организации, с Европейската инвестиционна банка по тези въпроси. Говорим с тях как те инвестират средства в проекти за енергийна ефективност. Как може да повлияе това на развитието? Щеше ми се да можех най-оптимистично да кажа да, това е приоритет 2014 година това е приоритет в светлината на Зелената седмица и работа на комисията, така че искаме да подкрепим това, което прави комисията. И все пак, ако искаме да предоставим солидна информация, сериозни показатели. Ние трябва заедно с другите организации и партньори да свършим тази толкова сериозна работа, като едновременно с това да не отваряме вратите за сериозни критики относно нашата работа. Но отново искам да подчертая, че имаме доклади, имаме показатели посветени на енергийната ефективност. Така че това е, което има да се прави тук. На Лудо Холспик ще кажа, че наистина бюджета и намаляването на някои дейности наистина е свързано с 17-тия план за действие. Опитваме се да не схематизираме нещата но на научния комитет ще кажа, че нещата са точно обратни на впечатлението, с което сте останали. Ние тук-що завършихме е, един кръг от сътрудничество с на Комитета за научни изследвания и работни семинари, два на брой и срещи така че ние е, излизаме от начина на действие адхок. Те имат петгодишна програма за действие, много близка до нашата и всякакви въпроси свързани с неясноти, с е, бъдещо развитие са важни и за нас и за тях. Така че ние участваме най-активно в стратегическия процес с тях. За не. току-що направихме преглед, срещнахме се с съответните национални звена, работим за повишаване на ефективността и за по-големи ангажименти. Е, знам, че има още какво да се направи, но това е част от е, предвиденето ни е, като работа до 2014, за 2014 година т.е. Е, да търсиме повече ангажимент и ефективност. Е, най-важното е да имаме двупосочен канал. Това не е мрежа само, която да ни подава е, данни, защото в такъв случай само ще се стигне до един процес на снабдяване, така да се каже, с данни. През 2014 година ще имаме много добра възможност, когато а, започнем новата а, програма, а, ще имаме много добра възможност с страните членки да работим именно в тази насока. По въпросите на господин Зебер – малко е, провокативен и леко е, заобикален, е, заобиколно тълкуване на въпроса е като че ли е, каква е нашата добавена стойност в е, проблеми, като примерно економиката и екологичните стандарти. Първо, ние трябва да си спазваме мандата, който се съдържа в регламента и той е много ясен – ние работим за устойчивост на е, околната среда и е, енергетиката. Също така е, се придържаме много тясно до законодателството според определен набор директиви и регламенти, свързани с и задължения за мониторинг и докладване. А също така говорим, работим и с е, Евростат, е, с е, Международната агенция за енергия, ОИСР и така нататък. Тоест това е най-широката ни основа на знанията. Но Европа сега формулира политики за климат и околна среда, които засягат и по-широки проблеми. Затова ние подкрепяме е, комисията в нейната е, е, дейности по европейския семестър или полугодие. Също така работим с кабинета на основните, основното научно звено към кабинета на Барозо. Разбира се, в рамките на нашия мандат ние подкрепяме, е, ги подкрепяме в основните им дебати. И програмата ни, е, която формулираме в такъв смисъл, има социално-економическо измерение. Енергийните системи, производителните системи. Тоест, е, все по-тясно вървим и към тези сфери технологическите е, нововъведения. Ние е, поставяме е, скоростта, бързината на иновациите като един основен проблем. Също така се съобразяваме и с е, глобалните постижения в това отношение. Това формулираме като приоритети. А, е, също така в тази насока работиме с нашите научни комитети, за да можем да извършваме и анализи, ориентирани към бъдещето. За фармакологични продукти в е, водата и връзката с здравето. по два начина работим. Първо е, е в е, обсега на темата здраве и околна среда. Тук пак се връщам на въпроса на господин Холсбек. Работим с нашите научни комитети, но и с други и е, освен в тези и други е Комисията по околна среда и съответните е, агенции. Втори начин за реакция към този въпрос е да се е, следи е, регламентите и директивите за прилагането за които отговаряме. Така че данните, които получаваме, са данни, които се очаква да получаваме по силата на законодателството. Ако в законите се предполага да се включат и други е, данни, тогава ние ги възприемаме като наша задача. Отговор на господин Дейвис. Дали комисията се вслучва е, в нас и какво е нашето влияние. Бих е, казал, че това зависи от ред неща. Първо, е, ние се опитваме е, да предоставим работа с достатъчно високо качество. Това е основната ни отговорност. Защото ако не подаваме информация от най-високо качество на време и надежна, шанса да имаме влияние е много малък. Второ, Работим в тясна връзка с комисията и околна, Генерална дирекция околна среда и климат за повишаване на разбирането за е, общия процес за подаване на данни за политическите процеси. Е, направихме един е, пилотен проект за качеството на въздуха в градска е, среда. Също и по екосистемите работихме доста успешно. Подкрепяме работата на Генерална дирекция Климат с необходимата информация. Става дума за качество, за това да се разбира ясно кога ние можем да предоставим качествена информация за подкрепене на политическите процеси и в бъдеще да има едно ясно е, разбиране за това е, каква е програмата ни за е, събиране и предоставяне на знания. Ние регулярно се срещаме с Генерална дирекция Климат и имаме поредна дискусия, която да на която ще обсъдим как да подобрим нашата работа. Така че ние имаме своето влияние, но е, как да се каже, ние имаме известна независимост, е, независимост в това как подхождаме и какво правим до известна степен, но това, което правим, трябва до голяма степен е, трябва да отговаря на политическите приоритети тук в Брюксел, така че смятам, че сме на правилния път и поред е, области сме в състояние да упражняваме е, влияние определено. И последния въпрос. Е, очаквате ли да, и има ли нужда от пореден регламент? Първо, ролята на агенцията не е свързана с регулиране и не е редно на нас да задавате този въпрос. Ние можем да окажем подкрепа в е, законодателната дейност по няколко начина. Първо, примерно е, въпроса с почвите. За момента не се намесваме в процесите, но въпро... Е, но бихме казали, че има нужда от допълнителна работа по въпроса за почвите, екосистемите, пригаждането към климатичните промени и е, нашата работа ще е, подкрепи евентуално една нова регулаторна дейност по този въпрос. Но ние не настояваме да има тази е, такава дейност, ние просто можем да предоставим научните доказателства в е, подкрепа на нея. А, има ли нужда от е, нова регулация? Нашата е, си, дейност, е, така, общо в системата, е, показват, че може би има нужда от регулация, която да се занимае с по-системно присъщи проблеми. Така че ние сме, ние съществуваме за да подкрепяме различната законодателна дейност, но не я създаваме ние. Благодаря. Имаме обаче проблем. Имам Кастро Франко, Проди, колежката Кукович, Сюса Айхаут и колежката Любчева, които искат да се изкажат. Обаче сме 15 минути закъснели. И ако всички от вас се постараят само да зададат един въпрос, да не правят реферат и доклад, моля ви, само един въпрос от една минута. Добре, в такъв случай всеки ще може да зададе своя въпрос. Съгласни ли сте? Добре, в такъв случай Кастро Франко има думата. Ще се опитам, господин председател. Господин директор, вие всъщност отговорите на първия въпрос за това как е, следите законодателството. Поздравявам ви за вашата работа и ви пожелавам успех. Що се отнася до биоразнообразието, Европейския съюз се опира на е, науката, за да развива политиката на европейска сцена. Е, ние също, имаме, разполагаме с система за информация но също така е важно Европейският съюз активно да допринася за международните научни платформи за биоразнообразието и екосистемите. Как вашата агенция си сътрудничи с тази междуправителствена научна платформа? Виторио Проди. Благодаря, господин председател. Благодаря и за това, че споменахте програмата Коперник. Благодаря. Благодаря, че направихте тази препратка. Мисля, че е много важно, особено, що се отнася до промените в климата. Е, трябва да действаме бързо. Проблемът е много сериозен. Друг проблем е проблемът с устойчивостта. Не смятам, че с мерките, които приемаме, ще се справим. Трябва да променим цялата цивилизация. Трябва да вземем предвид нематериалните е, стоки, а не само материалните стоки за потребление и трябва да вземем предвид достоинството на хората и общото благо. Ваше е задължение да сигнализирате, че това са благата, които трябва да се произвеждат. Благодаря. Благодаря. Госпожа Кукович е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря и на директора за този задълбочен доклад, който ни представи. Хвала uh, hvala Отново благодаря на директора за доклада. Благодаря за това, че подчертахте и нашата роля. Аз имам един прост въпрос. Загрижена съм за него. Става дума за здравеопазването. Подкрепям това, което казахте, вашите приоритети, но се чудя дали имате оценка на въздействието за, за економическата конкурентоспособност Говорим за, за периода до 2015 година, но имате ли оценка за това, а, как да произведете здравословна храна за толкова милиарди хора по света? Благодаря колежката Суза. Благодаря. Това беше чудесна презентация, описваща вашата работа през миналите години. Но аз искам да задам един по-специфичен въпрос. Как това знание може да се използва на практика? Имам предвид морската проблематика, Адриатическото море, Черно море, Средиземно море не всички крайбрежни страни са е, държави членки на Европейския съюз и прилагат точностното законодателство. Как IONET, е, която е, е платформа само и която не може да е, прилага законодателство, как може да се осигури прилагането и спазването на законодателството? Аз имам един общ въпрос – Аз оценявам вашата работа, но една от най-трудните дискусии на политическо ниво беше винаги дискусията за политическите инструменти. Дали искаме е, две цели или три цели след 2020 година? Какво да правим с биогоривата? Какво да правим с схемата за търговия на емисии? И така нататък. Става дума за политическите инструменти. Ние искаме да продължим в бъдеще да е, създадем една нисковъглеродна економика. Но въпросът, най-големият въпрос са индикаторите. Какви, какъв вид политика да бъде използвана, за да преодолеем всичките предизвикателства? Моят въпрос е как вие може да ни помогнете в тази насока? Благодаря. И сега госпожа Любчева. Господин председател, аз съм удовлетворена от презентацията, която чух и от програмата, която получихме в книжен вариант. В областта на опазване на околната среда е изключително важно да се работи по превенцията. Много е важно да предотвратяваме рискови инциденти, вместо да ликвидираме последствията мисля си, че е важно да се работи по създаване на нови модели, на нови методи за оценка и анализ на рисковете и те да бъдат прилагани като един мощен инструмент за опазване на околната среда. И моят въпрос е в това отношение. Имате ли капацитет, възможности, бюджет? Вие имате научен комитет, който има възможности вероятно да се занимава с това, защото е, създаването на подобни модели е важно, за да могат да го прилагат страните и да могат да предотвратяват е, определени рискове и предизвикателства за опазване на околната среда. Vielen Dank. Last but not least, für eine Minute maximal, Corinne Papp. Благодаря и сега Корин Люпаш. Благодаря, господин председател. Моя въпрос е с обща насоченост като колегата Анастаса. Европейската агенция ни представи чудесен доклад, чиято втора част ни е свързана с принципите на проявяване на предпазливост и превентивни мерки. Е, как ще използвате прекрасните заключения, особено що се отнася до принципа на предпазливост и превентивни мерки, който принцип за жалост намира все по-малко приложение? Председателят, благодаря много. С това е, изчерпахме въпросите, така че давам думата за кратък, моля, отговор. Е, ще се опитам да бъда максимално кратък. Господин Франко, е, на първо място. Да, ето, че се виждаме. Мога да кажа само, че работата по екосистемните услуги, анализи, е, разнообразието и така нататък. Всичко това ще а, резултира в системата БАЙС, информационна система за Европа. Ние работим активно с, с глобалните платформи. Вчера проведох среща с ЮНЕП е, защото ООН също работят активно с другите, независимо дали говорим за по-научно ориентирани въпроси или процеси, които са по-практически ориентирани или предоставяне на информация и данни в светлината на групата на е, офиса на ЮНЕП в Найроби и така нататък. Всичко е в духа на нашата програма. Господин Броди, извинявайте, че създадох технически проблем с превода за Коперник и почвите. Мога да кажа само, че ние не смятаме, че сол наистина дава възможност за предприемане на мерки в областта на околна, измененията на климата, климата напълно съм съгласен с казаното от вас относно зелените програми. Да, напълно съм съгласен, ще потвърдя и съм съгласен с вас, но ако говорим за социални промени, те несъмнено ще включват и това, което вие наричате човешкия, културния капитал и още редица други такива моменти. Така че това е нашия радар и се опитваме да с помощта на други процеси да очертаем начина на работа, и ми се струва, че основното е, че през 20 век ние постигнахме доста успехи но трябваше да се съобразяваме с определени граници, макар че не толкова сериозно през 21 век. Това е абсолютно необходимо и ние ще се радваме да помогнем с нашите знания за това. След това на госпожа Вукович за здравеопазването и здравето въобще. Ще продължим да работим за по-обобщени оценки на въздействието върху здравето как това ще се впише в нашата конкурентоспособност в плана за зелена економика. Начините са няколко. Първо, ние сме включени с процеса на европейския семестър, разширената, разширената програма също присъства. Това първо. Второ, работим в взаимодействие с други, предоставяйки базата за наистина зелена економика. Какво е глобалното предизвикателство тук? Тук мисля, че в бъдеще конкурентната способност ще трябва да се съобразява с ниско въглеродната економика, с ефективността на използване на природните ресурси и така нататък. Защото в крайна сметка ние вървим към тези ограничения. И тръгвайки по-рано към това, което наричаме иновативна европейска економика, стъпила на познанието, ще ни даде възможност до известна степен да се очертаем като глобални лидери в тази област очертавайки параметрите на зелена економика и вървейки към по-зелена система. Отново ще кажа, ние не разполагаме с капацитета на други е, организации, за да постигнат да постигнем тези резултати, но ние също така работим върху економически и финансови средства, включително екоданъци и налози, различни а, системи за подпомагане и мисля, че това е част от е финансовия, набор от финансови мерки, но едновременно с това трябва да сме наясно и с ограниченията, на които сме подчинени. След това въпроса на госпожа Сука как можем да присползваме на практика тези знания. Мисля, че много от това, което правим, всъщност се състои именно в предоставяне на тези знания за изпоприлагане на европейското АКИ в съответствие с европейските, с народите на Европа и екологията на Европа. Нещо, което струва ми се е много полезно при привеждане в съответствие действие на политиките и мерките в за постигане на поставените от нас самите цели. Аз виждам в това практическа полза за работа на европейските депутати, на комисията и бих казал и за работа на ниво държави членки, защото държавите членки също имат задачи. По въпросите за морето. Обичам тези въпроси, защото ние използвахме в конференцията ХОП, предоставихме доклада по въпроси за морските ресурси, точно по тези въпроси. Продължаваме да работим върху морските и океански ресурси в Европа и работим с Конвенцията за Черно море в Хоризонт 2020 година конвенцията от Барселона, средиземноморските държави членки, така че чрез източното и северното партньорство в областта на екологията, ние така да се каже обгръщаме Средиземноморския басейн и Черно море. Ние нямаме политическа въздействие върху политическите процеси в тези райони, но се опитваме да предоставим нашите знания и вземаме много при сърце тези свои задачи. Господин Екарт попита Е, постави въпрос е, за политическите инструменти това не ми е непознато. Аз се занима, съм се занимавал с научни изследвания в, в полза на политиката и знам как, как се работи там. Но това, което ние можем да направим е да оценим докъде сме стигнали в политиката, да цитираме определени инструменти, да разгледаме определени инструменти, начина по който те действат, да речем зелените данъци или екоданъците и ние отново се връщаме към е, работа с комисията за е, от екологична оценка на политиките За Напълно съзнателно, защото ако се опитваме да се ориентираме към е, оценка на политиките, оценка на тяхното изпълнение, това е важна частица от мозайката. Това има значение относно при избора на инструменти и тяхното приложение. Така че мисля, че един подобен подход може да подпомогне нашата работа. Наистина много ме зарадвахте с въпроса дали предоставяме показатели или се нуждаем от повече. Нуждаем се от повече. от тези, които се занимават с оценка и мониторинг, да вършат тази работа. Ние винаги казваме, не, не, ние сме научна организация, но е, ние се нуждаем от критерии и показатели, за да произвеждаме, така да се каже, резултат, а не само да вдигаме шум, което несъмнено е в центъра на нашето внимание. И последните струва ми се два въпроса. Госпожа Любчева, извинявайте ако бъркам името ви и не го произнасям правилно, превентивния подход по отношение на рисковете и несигурността. И други ваши колеги попитаха в този дух. Ние смятаме, че това е основен принцип на европейската политика след Лисабонския договор. Нашата работа в момента е свързана с етапите първи и втори и в бъдеще трябва да допринесем да предизвикаме под по-добро разбиране за несигурността. Нуждаем ли се от нови методи? Да. Имаме ли ресурси? Работим активно с научния комитет, с други общности и бих казал, че и с JRC работим много добре с съвместния център за изследване в рамките на нашите възможности. Ние не сме определящите, но това присъства ярко в нашия дневен ред. И сега на последния въпрос на госпожа Панавото, ако не греша името, бих казал, да, принципа на предпазливост е, е непрекъснато на нашето внимание. Той е основен принцип на европейската политика в областта на екологията и ние работим в подготовка на конференция за обмен на идеи тук в Брюксел. Ние ще участваме активно. От една страна ние ще очертаем рамките на последните извлечени полуки, отчитайки основната работа и претворявайки я в дела, в светлината на хоризонта във времето 2020-30-50 година. Това е, е така нашата програма в областта на знанието. Председателят благодаря господин Хан Спорник за подробните отговори. Желая ви много успех в изпълнението на тази работна програма и на добър час и добро сътрудничество с нашата комисия. Обеден съм, че и в следващия мандат ще срещнете сред нас добри самишленици. На добър час и във вашите следващи месеци, с което стигаме до следващата точка от дневния ред. Und zwar das Thema Novel Foods. Това е точка 6 нови храни. Докладчикът е Джеймс Никълсън и той има думата. Uh, Благодаря, господин председател. Всички е, са наясно, че декември миналата година комисията е, представи едно дългоочаквано е, предложение за новия регламент за нови храни и голяма част от нашата комисия са наясно с предходния опит за ревизиране на темата. През март 2011 година пропадна този опит, защото не можа да се постигне съгласие в помирителна процедура между съвета и парламента. Ставаше дума за въпроса с клонирането. Е, комисията минала, през декември миналата година представи отделен пакет за е, законодателни предложения за храни, свързани с клониране. И сега а, е, започваме отново от там, докъдето стигнахме през 2011. Че основната цел на предложението за нови храни – е, както разбирам, да се е, смени настоящата система за признаване с е, европей, централизирана европейска процедура за издаване на разрешение. Е, що се отнася до традиционни храни, които са безопасни за употреба, което е доказано по традиционен начин, т.е. течение на времето за да е, се е, обновят също и е, процедурите за даване на разрешение във връзка с новите технологични постижения. В момента в Европейския съюз съществува една процедура, която е свързана и с оценка на риска но много често се счита, че не се отчитат достатъчно иновациите в хранителната индустрия. Сега се стремим да изготвим регламент, който не само ще отчита тези иновации, но и ще ги развива. Считам, че е, много от важните проблеми е, са били решени още през е, предходния процес от 2011 година но а, ние не можем сега просто да затворим а, документите и да си тръгнем. Сега вече трябва да доизчистим а, предложението в а, подробности и да не оставим нищо нерешено. А, макар че евентуално е, част от нещата ще останат за решение след изборите, е, ще ви е, изложа какво смятам, че евентуално можем да решим. Аз, ако бъда преизбран, се надявам, че през юни-юли ще вече приключа с доклада, ще го дадам за превод през юли, през септември ще се разгледа. Ще направим публично изслушване през средата на септември. Ще гласуваме в комисия през октомври и след това ще постигнем е, приемане на първо четене. Разбира се, много оптимистична програма, но не е невъзможно да опитаме да я постигнем. Е, комисията излиза с е, оценка на въздействието още през 2008 година. Е, моите докладчици в Сянка се обърнаха към координаторите и парламентарните служби, за да се допълни тази оценка с най-новите постижение, но това няма да стане и ние ще работим на базата на оценката от 2008. Всъщност, знам, че координаторите са одобрили нашето искане и се надявам, че все пак ние ще постигнем обновена оценка. Смятам, че предложението ще е платформа за иновации и ще даде и много нови постижения в индустрията. Доклада слага акцент върху три аспекта. Първо, ключовите критерии за оценка на нови храни, е, като новостта за това, на храната е, е, се формулира като доколко тя е използвана в значителна степен преди 2007. Трябва да подгод... подходим съвсем прагматично при оценката дали една храна е нова. Мисля, че тук следва да постигнем още до изясняване на дефиницията на нови храни, за да имаме и правна сигурност за отрасъла. Примерно, не трябва да се слага критерия частота на употреба правомощията на комисията и дават възможност да доизчисти дефиницията, защото в противен случай се създава несигурност. В е, вторичното законодателство също трябва да се обмисли, е, защото то не може да променя съществено е, обхвата на регламента, договореностите между парламента и съвета. Много страни членки е, имат вече значителен опит в това отношение, особено при класифицирането, категоризирането на нови храни. Е, също има и много оценки е, и е, бизнес операторите могат да допълнят ролята на Европейската агенция за безопасност на храните, без да подронват целият процес. Става дума за това да се ангазира и обществото с развитията на хранителната индустрия. Също така обсъждам да се е, включи един списък на отхвърлени храни, защото там ще има важна информация за това, кои храни са били отхвърлени, включително храни от трети страни. А също така да има списък на публичните власти и оператори в тази област. Е, ние би следвало да можем да извеждаме на пазара нови храни и с е, това предложение смятаме, че ще облегчим е, процеса. Очаквам вашите предложения и благодаря. Благодаря. А сега колегите имат възможност за дебат. Фракционен Frau Ayuso, bitte. Първият оратор госпожа Аюзо. Аз съм докладчик в Сянка от НП. Говорим отново за същото през 2011 година. Предложението бе отхвърлено, защото ставаше дума за месо от клонирани животни. Благодаря на господин Никълсън за изслушването, което бе организирано. Бяхме се споразумели да има изслушване през септември и оценка на въздействието на това законодателство. Благодаря и на комисията за новия текст. Той е много по-ясен. Е, той, той отразява новото състояние на нещата след 2011 година. Надявам се нещата да потръгнат. Но а, е, проблематичен според мен е член първи. Там става дума за разпространение на месо от клонирани животни. И дискусията се води между докладчика и докладчиците в сянка. Ако регламентът не бъде прият, ще има на време, ще има период, в който законодателство няма да бъде прилагано. Освен това, докладчикът казва, че проблемът, предишният проблем, съществува. Не съществува правна несигурност за определени разпоредби на текста. Става дума и за допустимостта на някои основни елементи. И, и тук липсва дефиниция. Трябва да кажем кои са тези елементи. или пък трябва да има дефиниция, а, заложена в делегиран акт. Ние в парламента не сме за делегирани актове и актове на изпълнението, защото какво се получава? Приемаме законодателство, а в последствие комисията го изменя. И то до голяма степен го видоизменя. Това е проблематично според нас, но, но това е все пак нещо друго. Съгласна съм с това, което каза господин Никълсън за е, връщаните хранителни продукти от трети страни. Комисията присъства тук и искам да помоля комисията да уточни какво има предвид с тези храни, които се връщат. Въпросът за насекомите в хранителните продукти. храните от насекоми нови храни ли са или не? И имаме ли право да ги върнем? Те представляват ли заплаха за здравето? Лицензите и одобренията, които са безсрочни. Сега има такива, които са със срок от 5 години заради защитата на личните данни. но зависи и кой всъщност подава заявката за разпространение. Не зная дали комисията смята, че тези одобрения могат да са предмет на следващото законодателство. Какво ще стане с е, преходния период? Членове 4, 5, 6 на сегашното а, законодателство предполагат създаването на списък, който да е валиден за 5 години. Списък на одобрените вносители. Значи, тук са необходими преходни мерки. Като цяло обаче подкрепям предложението на комисията. Важно е регламентът да защитава интересите не само на потребителите, но и на технологическите иновации и на и бизнеса. Сега от политическата група на либералите Корин Лепаш и Леотет. Знае, че темата е важна. Но моля ви, е, съобразявайте се с времето, защото в противен случай няма да свършим. Е, е, ще бъда много кратка, господин председател. Тази ролята на националните агенции в предложението пред нас националните агенции са изчезнали напълно. И сега е, са на лице редица примери, които посочат, е, че е, е, задачите на националните агенции могат да бъдат различни от тези на ЕФСА. Естествено, че ЕФСА играе централна роля, но трябва да се гарантира обмен на информация, сътрудничество с националните агенции. Това първо. Второ, всички ние разбираме, че има въпроси, които не са засегнати. Имаме приемане на изрично законодателство законодателство. За това ни се ще временно да се предвиди в текста за пускане на определени стоки на пазара, така че това да намери отражение. Трето, е, им въпроса вече трябва да се реши се чрез делегирани актове, а не с актове за изпълнение. Комисията трябва изрично да обърне внимание на новите храни на технологично ниво. И накрая, що се отнася до поверителността, се нуждаем от възможно най-добър баланс между задачите и е, изпълнението задълженията на индустрията и това, което прави да бъде представено на обществеността. Ние трябва, разбира се, да сме наясно, че търговската тайна ще бъде опалза, опазвана, но има данни и информация, които по своя характер задължително трябва да бъдат направени публично достояние. Благодаря и последно, но не по значение, Кати Канюкат. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците. Това бе наистина едно полезно заседание. Аз също съм работила в този въпрос. При посредничеството не постигнахме успехи. Аз мятам, че трябва да кажа защо. Причините в са общо взето две. Първо, клонирането на животни за целите на хранителната промишленост. Парламентът смята, че това не бива да се допуска и вносът на продукти от клонирани животни и техни потомци не бива да се а, допуска. Е, по този въпрос не постигнахме съгласие. Сега този въпрос е свален, но явно дебатът продължава. Става дума за пускане на пазара на хранителни стоки от клонирани животни. Именно за това настояваме въпроса да се обсъди тук. И второ, втора причина, поради която отпадна възможността за постигане на съгласие, делегираните актове. Комисията предложи списъкът на новите храни, лицензираните нови ам, храни да се одобрява с актове за изпълнение. Парламентът смята, че това е най-важният компонент по отношение на новите храни и за това смятаме, че това трябва да стане с актове за, с делегирани актове. Въпросът буди голям интерес. Е, Много мнозина държат на актове за изпълнение, обаче ние настояваме на делегирани актове. Това, което ме изненадва в поведението на комисията при новите храни, е, че те се съобразяват с нето на парламента, защото в член 7, 8 и 11 се е, отдава предпочитание на актовете за изпълнение. Сега регламентът за новите храни бързо ще излезе, това е ясно. По други въпроси парламента и съвета се споразумяха и би било уместно да имаме сега проект, в който да отразим всички съгласувани точки с съвета. А, да, като ще спорим дали а, делегирани актове или актове за изпълнение а, би трябвало да се вземат предвид до аргументите на парламента, но не би това не се прави. Отново ще минат 2-3 години, в които ще е, обсъждаме въпроса и след като вече имаме съгласие по определенията нова храна, нанохрана, ще трябва да започваме от АБ. И освен това има неща, които са променели в традиционните храни от трети страни. И тук имаме съгласие между съвета и парламента също. И предложенията на комисията сега предлага по въпроса дали си заслужава да променяме това. Мисля обаче, че трябва да се придържаме към постигнатите споразумения при е, помиряването. И ако за актовете бихме могли да се споразумеем с комисията, трябва да ви кажа, че няма да е лесно да постигнем съгласие. Благодаря. Какво с вас? Мерси, euh, Франсуаз На мен, до мен не стигаше превод и не чух поканата ви, господин председател. Става дума за много важна дискусия, защото първо става въпрос за иновации и ние трябва да ги позволим в областта на хранителната индустрия, но трябва да защитаваме и потребителите. Трябва те да имат увереност и да оталожиме техните безпокойства. Имам един въпрос, който вече повдигна и Корин Люпаж, а именно връзката с националните агенции. Много добре е, че ще има една централизирана процедура, но трябва да има взаимодействие с националните агенции. И искам да знам, има ли е, начин да се прибрегне към националните агенции, ако има примерно разногласие в гледащата по отношение на определени храни. И е, може ли една страна членка, независимо от е, централизираната процедура временно, да речеме, да ограничи или да спре е, извеждането на пазара на нова храна на базата на данни, ако тя смята, че има риск за потребителите. И е, факт е, че има, в такъв смисъл си поставяме и ред е, въпроси за новите храни, за това какви вещества ще се използват или какви вещества се използват в е, храни, които идват от е, трети страни, дори да са медицински продукти, ако те се разработват в е, Китай и влязат, да речеме, в Европейския съюз на базата на, като съставки на храни. Какво правим в такъв случай? Благодаря. Давам думата на комисията извинявайте, ако не произнасям правилно името ми, ви, но ви давам думата. Благодаря. Фамилията ми е Бручи. Благодаря, господин председател. Отново искам да се извиня от името на моят директор, който трябваше да отида да председателства едно заседание. Благодаря за отличните коментари. Естествено, целта на предложението е то да стане платформа за иновации в Европа, особено за малките и средни предприятия, които е, играят особена роля в хранителния сектор. Но иновацията, разбира се, не трябва да се случва за сметка на безопасността на храните. Именно за това и подобряваме текста на регламента защото тук изчистваме процедурата за разрешение, въвеждаме по-бърза система за одобрение и най-важното оставаме възможност да се ангажират и страните членки, защото те ще получават информация за направените заявления и също така ще бъдат ангажирани в процеса на разрешаването посредством процедурата по комитология. Те ще бъдат свързани и в координационната дейност посредством ЕФСА и съответните национални агенции. Също така страните членки ще бъдат ангажирани в случаите с традиционни храни. Ако е, трети страни искат да изведат такива е, страни на пазара, те ще могат да го направят, ако няма възражения от ЕФСА и е, страните членки. Така че целта на регламента определено не е да изключи националните агенции, а да създаде система, която да е достатъчно ефективна и да подкрепя и безопасността и иновациите. Също така по отношение на клонирането, както упомена и докладчикът и някои депутати, ние изключихме всички въпроси за клонирането, защото ще излезем с отделен пакет и той ще се договаря отделно. Естествено е възможно да не се приемат достатъчно бързо предложенията за клонирането, така че да можем да изключим храните на база на клониране от настоящото предложение. Но очакваме приемането на директивата и междувременно, може би, ще има времени разрешения, за да не се получи правна празнота. Що се отнася до преходния период, е, имаме определени разпоредби, които ни дава възможност да преминеме плавно от настоящата законодателна уредба към новата. И много е важно да си дадем сметка, че днес, е, макар че съществува системата на отделни разрешения, те са отделни само до известна степен, защото има една допълнителна процедура, след като получите конкретно индивидуално разрешение дадено на оператор, всеки друг оператор може да иска удостоверение за еквивалентен продукт и ако то се даде, тази храна също може да излезе на пазара. Тоест, а ние сега в новото предложение даваме е, възможност, ако една компания е разработила едно иновативна научна ни данни на базата на собствено изследване и на тази база е разработила нова храна, ние даваме възможност на тази компания да изведе пери... Е, продукта на пазара за период от 5 години и тя да бъде единствената. Освен ако тя не разреши на други оператори да използват нейните данни. Това е разликата и ще внимаваме много как ще организираме на практика прехода. Но в текста има разпоредби, които следва да ни позволят да го направим. храни от трети страни остават в предложението разрешаваме традиционни е, продукти или е, селскостопански продукти с съответно уведомление. Когато се получи разрешение, то се слага на списъка на Съюза. Текста на помирителната процедура е, че предлагаме, за да е по-ясно и да е по-ясно за разбирането от всички оператори, да има един списък, един единствен списък, кой, на храни, които е, са получили разрешение. И тези разрешения ще се разделят евентуално на три категории. Първо, когато е подадена заявка, т.е. сте направили заявка и храната е сложена в списъка. После а, има заявки с ограничен а, срок от време и храната се появява на листа, а също така и храни на базата на уведомление. Но списъкът ще е един и ако операторите искат да, изляза, да изведат на пазара определена храна, за тях ще е много лесно да правят справка с един единствен списък, вместо да търсят информацията на различни места. А, що се отнася до важния проблем с дефиницията, Формулировката е резултат от работата на процедурата по помирение от 1997 година се визира датата и има критерия потребление. Нямаме изчерпателен списък, има такъв, но той не е изчерпателен. Категориите, които са формулирани днес в регламента, са до известна степен подвеждащи, например насекоми – много често се дискутира дали те попадат в една или друга категория, а целта на законодателя в онзи момент беше, ако подобни храни не се потребяват в значителна степен, те трябва да се формулират като нови и да бъдат оценени съответно оценката на риска не следва да се е, приема като пречка, като препятствие към, за иновациите, а по-скоро един положителен елемент от този е, нововъведение, защото по този начин е, компаниите повишават доверието на потребителите и на национално ниво се осигурява е, гаранции, че храница, една традиционна храна или нова храна е безопасна и може да е, циркулира във вътрешния пазар. Надявам се, че отговорих на всички въпроси. Остава и деликатния въпрос с е, имплеме... Е, делегираните актове и актовете за изпълнение. Вие, ние смятаме, че актовете за изпълнение по-скоро трябва да се използват, защото те отговарят на, критери, на критериите упоменати в регламента мисля, че отговорих на всичко и отново искам да благодаря на докладчика и на депутатите за много интересните им коментари, по които ние ще работим много активно и се надяваме, че в много скоро време ще стигнем до приемане на първо четене. Благодаря. Благодаря. Докладчикът има думата, ако желая. Благодаря. Аз Знае, че закъсняваме, ще бъда кратък. Благодаря на колегите, благодаря на докладчиците в Сянка. Аз се опитах да обработя и ще се опитам да обработя всички коментари, които пристигат при мен. Може да има по някои въпроси противоречиви мнения, но мисля, че дебатът е ясен. Госпожа Аюзо и тя каза, делегираните актове са сложна тема и аз не ги харесвам. Но понякога се налагат. Благодаря на всички колеги. С интерес очаквам по-нататъчното ни сътрудничество и се надявам доклада да бъде привършен успешно до края на мандата. Благодаря. С това приключваме този дебат. Темата ще се третира в комисията след изборите. И така. Последна точка за днес преди обяд, това е точка 7. Става дума за резерва за стабилност на пазара за търговията с емисии, на парникови газове. Е, докладчицата е тук. Ще помоля, ще помоля нея и всички колеги, които искат да се изкажат и евентуално комисията да бъдат кратки. Госпожа Окони. Oui, merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Трябва да приключа в 13 часа и 13, така че наистина трябва да тръгна. Уважаеми колеги, днес започваме нов етап на размисъл върху бъдещата европейска политика за климата и е, енергията. Е, след като сме работили с господин Шимански и с е, е, въпросите енергия и климат до 2030 година, ние продължаваме да работим върху е, пакета администрация законодателни актове, специално от края на април, като преди всичко пазарът на въглеродни емисии, който е кръгълния камък на цялата тази схема. Затова много се радвам на общата подкрепа за възможността да наложим тази тема на пазари европейския пазар на въглеродни емисии е изкуствено създаден единствено в интерес на политиката, без това да е свързано с устойчивото развитие. Затова ние смятаме, че това прилича на възстановяване на дужен паметник в една или друга община. Е, така че, е, когато говорим е, за емисии, в един момент дейността се оказва платена, за да се ограничи отрицателния ефект ефект. И в двата случая по политическа воля се създава пазар, който на практика е изкуствен. Така че въпроса за а, а, платеното паркиране в центровете на градовете е допустимо, може да се сравнява с тези въпроси, защото когато говорим за квотите, това е многогодишно решение. Тук говорим за политически и економически мерки за инвестиции в този пазар. И ето, този пазар е, е изправен пред изключително ниски цени и въпроса е наистина сложен, защото плащанията се планират, понякога бих казала, твърде дългосрочни и така наречения беклоудинг за 2030 година дават само частичен отговор на въпроса и то отговор, който е твърде неудовлетворителен. И така, като се има предвид квотите, които също се менят, предвид нестабилното положение, се изправяме пред проблема за прехода между етап 3 и етап 4 когато става дума за периода 2020-2021 година. Така че сме изправени пред две затруднения от страна на Европейската комисия, стабилност на пазара, т.е. ограничаване на колебанията по отношение на цените и квотите след 2021 година и въвеждане на устойчива, устойчив преход, като се има предвид състоянието на пазара за 2020, 2021, 2022 година. Приветствам едно такова предложение. Ние трябва съвсем обективно и без излишна емоция да проведем дебат, така че да потърсим механизъм за регулиране на европейския въглероден пазар. Още повече, че формата, която ще добие този регламент, е, е въпрос на различни виждания. От една страна комисията предлага е, системата на квоти. Създаване на Европейска банка е, или сериозна база за събиране, за обобщаване на квотите е също едно решение. А това е въпрос, който е пряко свързан с въпроса необходимо Необходимо ли е да се гарантира и осъществява публичен обществен контрол върху тези механизъм? Втори въпрос как трябва да действа този механизъм. Ежегодно, дали това е добро решение от определяне на годината е, N, N плюс 1 и така нататък, тръгвайки в, от годината N-1. минус Това би означавало по-бавна и по тромава система за действие. Как можем да се отрази този механизъм, да речем, на една газоцентрала? Така че, когато говорим за прилагане на практика на механизма за стабилност, ми се струва, че трябва да въведем принципно нови моменти с този нов, за ново законодателство, да създадем нови условия за фирмите. Трябва да помислим за преходен механизъм за края на третия период, така че да гарантираме а, ефективност, прозрачност по отношение на пазара на въглеродни емисии на целия Европейски съюз е важна задача. И накрая, за мен задачата е да е, обсъдим въпроса за така наречения за замразяването и отлагането на търговете, е, което е свързано с търсене на най-добри решения и да постигнем резултат, по силата на който европейския пазар на въглеродни емисии ще стане по-устойчив, по-стабилен, но разбира се, не бива да протакаме тези дискусии. И все пак това е един шанс за първо обсъждане, за първи предложения след всичко, което сме предлагали до сега. Така че надявам се, че всички заедно ще успеем да постигнем един желателен резултат. Председателят, благодаря. Аз бях... Ам Докладчик по въпроса за отлагането на търговите, еврокомисаря ме попита до кога е, можем да отложим до коледа. Аз попитах коледа, ама коя година? Така че, е, както чуваме в доклада, вие предвиждате едно ускоряване на нещата. Днес след обед, между другото, ще обсъждаме важния въпрос за сертификатите и търговията с емисии е, така че ще имаме отново възможност за решение. Сега е, изказвания по темата Петър Лизар. Благодаря, господин председател. Днес след обед, за днес след обед няма да кажа нищо. Е, подкрепям Софи в нейния доклад, в нейния подход. Откровен и конструктивен. Да, е, отлагането на търгове ни дава възможност да поизчакаме с сертификатите и така нататък. Но ако искаме фирмите, които инвестират тези технологии да ни вярват, ако искаме да излъчим ясен сигнал към останалия свят, ако не искаме държавите членки да прилагат скъпи национални решения вместо общо европейско, то би трябвало по начина описан от Софи конструктивно да разгледаме това предложение и да потърсим е, предложение. Въпрос към комисията. Е, стана дума в дискусията, че има критични гласове, особено от зелените, че проблема е нерешим, защото по отношение на излишъците, без оглед на това какво ще се случи през 2020 година и след това ние оставаме в е, схемата за търговия с емисии. И комисията, която говори за е, проценти над 40% след 30 година, ще трябва да се върне на 33%, което според мен е необективно, защото имаме и в системите на споделяме, която, споделяне, която трябва да продължим след 2030 година. Така че дори само заради това нещата няма да станат точно така, но все пак моля на комисията да обмисли сериозно този аргумент и да ни каже вярно ли е, че търговията с сертификати ще остане актуална и след 2020 година или ще има промяна. Благодаря, господин Айхарт. Благодаря. Благодаря и на докладчицата за дискусията, за въведението, но нещата ще се случат всъщност след изборите. Сега за пазарите на емисии. Ние зелените сме разочаровани, че комисията прави това само предложение. Имаме основен проблем с, схемата за търговия на емисии. Ние правим, ние изтегляме в края на периода търговията, но може би може да помислим за една истинска реформа на схемата за търговия. А пък сега имаме само това предложение. Надявам се комисията да подготвя, да е в подготовка и други предложения. А, сега за резерва на пазара. Това е пример за малко, за доста късно, доста малко. Коми, ние Искаме да използваме оценката на въздействието от комисията също. Понякога обаче комисията не взима своите собствени изследвания, когато прави предложение. Ние имаме излишъци в момента от 2 милиарда и до 2020 година ще има 2,6 милиарда а, емисии и това е страшно много. А 2008 година говорихме за 2001 милиарда. Е, резерва за стабилност би могъл да помогне малко, но не много. Така че и тук очакваме повече от комисията. Сега дискусията за е, резерва на пазара. квотите, как емисиите ще влизат в резерва и как ще излизат от резерва. Това е големия въпрос. И още един въпрос. Защо комисията предлага това да започне от 2021 година. Имаме излишък още сега, може още веднага да започнем с тази мярка, защо да чакаме толкова години преди да започнем да прилагаме мярката. На следващо място правилата е, комисията предлага 12% да влязат в резерва. Това е странно. Защо 12%? Може да кажем 12,3% или нещо подобно. Защо това? Е, този процент, според мен, може да завишим до 15%, защото имаме интерес повече от е, емисиите да влязат в резерва. И когато е, емисиите напускат резерва, би трябвало да се използва също същия процент. Тоест 15% влизат, 15% излизат. И аз бих казал, че общия резерв би трябвало да е по 300 хиляди. Но преди тази конкретна дискусия трябва да знаем какви допълнителни мерки може да очакваме, защото от наша страна също така е важно да имаме заделяне и то постоянно заделяне. Така че тези емисии да не трябва да се връщат, когато прилагаме беклоудинга. Значи, правилата за влизане в резерва, излизане от резерва и повече яснота за комисията, от комисията за, разли... за отделните комплекси от правила. Повече яснота от комисията. Това е и е, повече амбиция, ако обичате. Крис Дейвис има думата. Благодаря. Благодаря на София Кони за нейните бележки. Като регулаторен механизъм, за да сработи цялата схема, знаем какви проблеми имаше, не бихме възразили напълно смислен механизъм. Но когато се въвеждат такива търговски системи, свързани с енергетиката, ние открихме парламента и сигурно и другия парламент ще го открие, е, че цялата тази е, схема има така много проблеми, включително и политически. Един от основните проблеми е замразяването или отлагането на търговете, така наречения баклоудинг. Целта на схемата с търговия с емисии е да се намалят емисиите до да 1,7% на година, с 1,7% годишно. Добре, но Въвеждащ документ на механизма коментираше колко важна е и цената, за да се стимулира нисковъглеродна енергетика. Разбира се, точно така е, защото ако няма подобни стимули, как ще се е, окоръжат е, инвестициите на частния сектор в е, нисковъглеродни економики, ако няма и държавна помощ. Добре, но схемата започна да работи, имаше известна успехи, после започнаха малко да буксуват нещата и всеки започна да се оплаква. Цената в момента е 6,5 евро и е, мисля, че има оценки, виждал съм различни документи, че 2020 е, година квотите е, ще се увеличат в цената им ще се увеличи с около 30% или повече. Тоест е, индустрията сигурно лобира, не можем ние да прогнозираме след едно десетилетие какви ще е ситуацията, ние няма да можем да се справим с увеличение на цените от 30% и трябва да се реши този проблем. Добре, но тогава защо изобщо се разправяме? Е, защо не преструктурираме системата и не признаем, че има огромни проблеми в нея? Защо като част от този пакет чакаме 2020, защо не го направим 2017, вероятно най-рано, тогава може да се въведе механизма. Какво да правиме по предложението? Сигурно ще има изменения. Какво да правиме и с квотите, които бяха замразени? Та, ако ще се бориме за всичко това, за бъдещата политика за климата в Европейския съюз, нека да стигнем до същество, а не да използваме тези е, е, малки е, номерца, съществуващи в системата, които сами по себе си са е, полезни, но е, не помагат толкова в е, усилията ни да се направят инвестиции в нисковъглеродна економика. Франсуаз Гростет. Благодаря, господин председател. Добре, е, разбрах е, обясненията на София Окони. Европейската комисия ни предлага мерки за гарантиране на предвидимостта 2020-2030 година, да, да създадем един резерв за стабилност на пазара да създадем механизъм с цели и правила, на базата на които квотите предлагане на търгове ще се адаптират, адаптират спрямо условия, които сме дефинирали, и да не се минава през законодателен процес. Но мен това лично ме безпокои много. Този резерв за стабилност на пазара евентуално може да е, отпуска на пазара един обем от квоти годишно. И а, е, тези квоти ще са предварително определени като количество. Аз е, лично мисля, че всички е, са съгласни е, с факта, че ние си поставихме много, обективни, много амбициозни цели за намаляване на мисиите от 2300 и комисията все пак не следва да забравя и аспекта на конкурентността в формулирането на енергийната си политика, защото усилията да намалим емисиите от 2000 е, до 2020 е много по-малко скъпа, отколкото това, което ще е, платим за намаляване е, до 2300, за намаляване на квотите. Защо? Защото много лесно беше да присъединим към напредъка усилията, а усилията, които трябва да направим сега, ще бъдат много по-тежки и по-скъпи. Така че механизма на стабилност, такъв какъвто се предлага, е, има е, привидно предимството, че ще осигури стабилност на пазарите и на цените, но в края на кращата пазара трябва да следва своята пазарна логика и не можем да предрешаваме е, развитието на индустрията, особено тези които, секторите, които разчитат на енергия. Те искат дългосрочна предвидимост, а не само съображения за цена да диктуват цялата тази политика. Европейския съюз си даде много амбициозни цели, ние ги споделяме всички, но в края на кращата ние работим в един глобализиран свят. Разбира се, много е важно е да се стабилизират и критериите за сектора, които са застрашени от изнасяне на производството, въгле, високо интензивно въглеродно производство извън Европа. Така че нека да внимаваме. Не можем да тръгнем по един път, който може да се окаже особено труден за нашата економика. Благодаря, госпожа Хюбнер. Благодаря. Схемата за търговия с емисии, както казаха и колегите, е един пазарен инструмент, пазарна система, която би следваше да сработи. Замразяването, отлагането на търговете би следвало да даде стабилност на цените. А сега имаме предложение, това, което е извадено, изтеглено от пазара, тези квоти, да бъде отделено на страна. Тоест да се създаде нещо като е, изкуствено е, създание, банка за сертификати, която е, изкуствено ще създава стабилност. И не мога точно да разбера по какъв европейски закон действаме тук. Ако ще сменяме нещата всеки, на всеки 2-3 седмици, ние нямаме достатъчно информация как работи схемата за замразяване или отлагане на търговете. Е, е, ние искаме да работим за справяне с е, климатичните промени, но май в момента прилагаме много странни лекарства. Благодаря. Представителя на комисията. Това е изкуствен пазар. И се казва, че не бива да се намесваме в този пазар, но не е така. А, ние се намесваме във всеки пазар, защо тук да нещата да са различни. И така, интересен, е предложението. Предложенията са интересни, които и вие дадохте може би трябва да има граници. Наистина и то минимални граници. Т.е. предложението от Обединеното кралство би било разумно да се приеме. Крис, а, миналата година Обединеното кралство получи награда за ниско въглеродна економика, може би хубаво е да се получи. Може би трябва да така ще накараме всички предприятия да се съобразяват с това, кое е възможно максимално и кое е минимално. Та, ако, ако въведем такива граници, наистина ще се придвижим към а, рая, към оптималното. По отношение на замразяването на емисии, на бейт-клоудинга, още от самото начало беше, че печелим време. Да видим какво ще направи следващия парламент и как ще протекат дискусиите там. Сега госпожа Слинберг от комисията има думата. Госпожо Гърдини, вие също искахте думата, така ли? Добре. Моля съвсем накратко. Накратко. Това, което каза колежката Гростет и другите колеги, всъщност те казаха това, което исках и аз да кажа. Много съм загрижена от тези предложения. Е, това са просто предложения, които са в тежест на производствения сектор. Сега имаме новите цели от 14% на 20% се увеличава прагът. Еми не може така да продължим. Трябва да имаме приоритети. Ще стане така, че на континента няма да има производствен сектор, а другите континенти ще поемат нашето производство, при нас ще останат може би само 20%. <clears throat> И това е катастрофа. това ще е катастрофа за Европа, защото Европа не променя курса си. Европа смята, ние сме отличника в класа, но не, ние се придвижваме към катастрофа и то економическа и катастрофа, особено за страните, в които все още има производствени мощности. Великобритания си има лондонското сити. Ако преди 20 години бяхме казали на гражданите какво ще се случи, те нямаше да ни повярват. Ако кажем е, максимални прагове, минимални прагове и финансови пазари, ами това са неща, които се взаимоизключват. Моля, помислете внимателно какво да правим. Все още сме в началото. Имаме нужда от задълбочени анализи. Не може да говорим само за отделни области. Казваме, че малките и средни предприятия са гръбнака на економиката и че ще ги подпомагаме. Добре, но 20% от БВП, това дали е достатъчно? Добре, околната среда е приоритет. Съгласна съм. Но ако продължаваме така, никога няма да си постигнем целите. А това е важно, за да създадем работни места и благоденствие за гражданите. А ако се изнасят емисиите, ако се изнася производството, изнасят се и работни места. Трябва ни околна среда и защита на околната среда, но този подход е погрешен. А сега комисията има думата. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Благодаря, господин председател. Малко време ни остава, но нека да започна с благодарност и за вас, и за комисията, и на целия парламент за е, възможността да приложим схемата за отлагане на търговете, защото това ни даде възможност да започнем с нея от миналата седмица. Така получаваме и опит за това къде са положителните страни и какво е са резултатите от замразяването или отлагането на търговията с емисиите. Е, сега предлагаме предложения за структурни е, мерки, които се вписва в големия дебат за отлавията, а също и за рамката за климат и енергия до 2020. Ние дискутираме и други възможни е, промени в е, схемата, например е, промяна на линейния коефициент от 20 до 30%, като това също ще даде възможност да се справим с дисбаланса. Но няма да бъде достатъчно, защото в нашата оценка за резерва именно това се вижда. Благодаря за вашата дискусия. Ние на базата на голям, дълго обсъждане излизаме с настоящото предложение за резерв за стабилност. То се обсъжда и в съвета. Надяваме се, че в парламента ще мине бързо тази, малко по-късно тази година. Както казах, много консултации проведохме и с заинтересованите страни, разгледахме различни варианти. Е, комисията претегли всички различни елементи, които които дойдоха при нас като съображение от консултациите и един от елементите е именно да се даде регулатарна сигурност от 2013 до 2020 така че да се даде възможност на всички участи в схемата да се подготвят за всякакви промени, които ще дойдат с предложението за резерва, преди то да започне да се прилага. Затова и предлагаме то да влезе в сила от 2021 година, макар че е, е, тук също така даваме възможност е, да се справим и с въпроса за потенциалното появяване на е, емисии, които трябва да бъдат отложени и по-късно. Е, работиме за по въпроси за търговията и през третата фаза, защото, както каза и госпожа Гростет, комисията каза, че ще бъдат използвани същите критерии за списъка за индустриите, които ще изнесат производството си в Европа. Също така търсиме и стабилност и регулаторна сигурност и през третия етап – защо не сме пред... възприели други варианти, които си го обсъдихме също с, а, в консултацията като банка за, карбон, а, за въглеродните емисии или таван на цените. Но а, във всички случаи участниците искат да имат възможност те да решават. И в такъв смисъл а, в а, дискусията, а, когато трябваше да се вземат решения с а, съвместно взимане на решения, се получи голяма нестабилност на пазара, а пък пазара иска предвидимост. И по този начин предприятията ще могат те самите да решават, също така ще може да се решава и какъв ще е мандата на съответния резерв. Не искат участниците в пазара, политически институции да се намесват в вземането на решение. А за минимална цена трябва да имаме предвид, че става дума за економически механизъм, пазар, както вие самите казахте, и ние се намесваме на пазарите, но ако ще фиксираме минимална цена или максимална цена, тогава отнемаме целият елемент на гъвкавост на пазара. И е, по време на функционирането на схемите, дори по време на кризата, е напълно нормално търговията да се пригоди към съответната економическа дейност, защото тогава имаше по-малко търсене и съответно цената падна. Е, именно това е предимството на схемата и има възможност за, флукту... за вариация на цените. Сега разходите за участниците и индустрията ще да бъдат много по-тежки, ако цената не можеше да се свали по време на кризата. Това е мнението на заинтересованите страни. Имаше въпроса кога ще има реална реформа. Сега факт е, че има и други аспекти, които трябва да се разгледат за схемата за търговия с емисия след 2020 година. Тук вече става дума за дискусии до 2003. Комисията ще разгледа този въпрос и там вече не се поставя въпроса само за схемата с търговия на емисия и целта от 40% намаление на емисиите, защото там трябва да има намаление в сектори, които не се покриват от схемата в момента. И така отговарям и на въпроса на господин е, Лизе. 40% секната също ще трябва да направят съответни намаления. 33% ли само ще излишъка в схемата? Тук е вече спора е чисто теоретически, защото е, допускаме, че емисиите ще намаляят и евентуално ще се изчерпа резерва. Няма, няма смисъл, не е реалистично да разсъждаваме в тази посока други проблеми в схемата. Също ще има в контекста на дискусията на схемата до 2300 година и за нас това означава, че можем да работим по конкретното предложение, което е промяна в самата структура на системата, не се променя нивото на амбиции, и е, ще обсъдим и други елементи от системата, когато е, е дискутираме нейното действие до 2030 година. Да, разбира се, първо ще се дискутира в е, съвета между страните членки и тогава ние ще излезем в законодателно предложение. Но това предложение, както казах, е предложение, за което нямаме, е, за което не съжаляваме и то въвежда просто условията за работа преди плана за действие до 2030 година. Сега на практика ще се решават и праговете, и разпоредбите. Не мога да отговарям защо, поне сега, защо избрахме този процент и тези прагове, но с удоволствие ще ви отговоря в един следващ дебат. Благодаря. Сега закривам дебата, тъй като и колежката трябва да бърза за влака. Да не го хванете. Благодаря на всички колеги, благодаря на комисията. Виждаме, че това през следващия мандат ще е законодателен акт, който ще изисква много енергия от наша страна. В 3 часа продължаваме. Благодаря и на преводачите.